meine sehr verehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Sachverständige. Колеги, експерти, дами и господа, всички тук сте добре дошли на днешното изслушване по осъществяването на, пате, на пакета и прилагането на пакета за единния патент. Приветствам тримата докладчици тук. Господин а, Пьер Делсо, а, заместник генерален директор на DG Markt, господин Жером Дебрюр, председател на изборния комитет, госпожа Маргов Ролингер а, и председател представителят на Европейския патентен съд, съответния комитет там, господин Тилман, член на Комитета за разработване проект на правилник и господин Тиери Сюер от Business Юроп. Предложението ми е директно да започнем. И така, господин Делзо, 10 минути за вас, за да ни очертаете последните развития в DigiMart. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вашата комисия за организирането на изслушване по това досие с голямо значение и е, с е, символична важност за изграждането на вътрешния пазар. Използвам случая да благодаря на комисията и на докладчиците за прекрасната им работа, довела до компромис миналата зима. Наистина, сега вече разполагаме с компромис, но а, има и предизвикателство той да се превърне в действителност и да се превърне в реална възможност за европейските предприятия. За тази цел първото, което е необходимо, е държавите членки да ратифицират актовете, които бяха приети и най-вече текстовете за съда за единия патент. Знаете, че Франция, Великобритания и Германия са сред 13-те държави членки ратифицирали спогодбата. Само една държава е, са подписали, само една държава членка обаче е ратифицирала. Австрия, Франция и Белгия са доста напреднали в процедурите, но е ясно, че за други държави членки тези процедури ще отнемат повече време. Великобритания няма да ратифицира до края на 2014. Ирландия трябва да организира референдум, вероятно и Дания ще трябва да организира такъв. Всичко това крие опасности от забавяне на процеса на ратификация. Без да бъдем свръхоптимисти, надяваме се да можем да издадем първия европейски патент преди изборите за Европейски парламент. Обаче, като гледаме на къде се развиват нещата, вероятно в дух на реализъм ще трябва да очакваме първия едва през 2015 година. Второто важно условие и предизвикателство е да създадем екосистемата, свързана с единния патент – е, създаване на съда е необходимо. Знаете, че подготвителният комитет е, работи по този въпрос. В него участват държавите членки. Пол Бъкеринг, председател на този комитет, ще ви запознае подробно с неговата работа. Вторият аспект, много важен тук, е, че е необходимо да се работи по модалитетите за издаването на бъдещия единен патент от Европейското патентно ведомство. Тук се работи, като ще бъде прият регламент за издаване на този патент и е необходимо също да се приеме тарифата с такси, събирани за бъдещите патенти. Това смятаме, че ще бъде приключено като задача през 2014 година. Е, от наша гледна точка е много важно да се намери подходящото равновесие между ефективно функциониране на системата и възможността тя да се издържа. Каква е ролята на комисията в този контекст? Естествено, ние не отричаме отговорността на държавите членки, но следим тяхната дейност отблизо. Имаме наблюдатели в подготвителния комитет и в специалния комитет. Като участваме в дискусиите. Бихме искали приеманите решения да не се отклоняват от това, което съвместно е приел парламентът заедно с съвета и да не се отклоняват от европейското право. Както знаете, през юли месец внесохме проект за изменение на регламент Брюксел 1. Това бе преценено като необходимо за влизането в сила на единния патент. И надявам се, че по този изключително важен въпрос ще бъде постигнато съгласие между парламента и съвета до края на годината. Трябва да ви кажа, впрочем, че има някои правни въпроси, които не са пряко от компетентността на специалния комитет или на подготвителния комитет, които все пак могат да бъдат задълбочено разисквани от гледна точка на Европейския съюз. Конкретен пример – съотношението между бъдещия единен патент и допълнителния сертификат за защита, който позволява удължаване на срока на действие на някои патенти. За тази цел комисията създаде допълнителен форум, платформа, която наричаме контактен комитет. Първото му заседание бе на 14 октомври и е, той ще обсъжда всички въпроси, е, които не са от компетентността на другите два комитета. По силата на член 14 от регламента за единния патент, комисията ще сключи административно споразумение е, с компетентните органи за единния патент, за да осигури доброто функциониране на системата. В заключение ще кажа, че в основни линии всички нас ни очакват две предизвикателства, свързани с един европейски патент. Първо, необходимо да се осигури последователността и финансовата самостойност на системата. Цената на патента ще е много важен елемент за бъдещите ползватели. Не трябва много да се отдалечаваме от цената, на която те се снабдяват с патенти по настоящем. Т.е. цената трябва да е привлекателна, но и да позволява самоиздръжката на службата за патентите и издръжката на съответната дейност държавите членки. Второто предизвикателство е новата система да гарантира правна сигурност на ползвателите, да бъде надежна. Тук от основно значение е доверието и ние трябва да бъдем сигурни, че изобретателите и ползвателите ще вярват на съда и в качеството на неговото правораздаване. Тук Процесуалните правила са от основно значение. Те трябва да бъдат солидни, уравновесени, не трябва да се допуска съдебен туризъм и доколкото е възможно, трябва да не се допускат злоупотреби с процеса. Също така, качеството на бъдещите магистрати е от основно значение, но разбира се, за това ще бъдат предприяти необходимите действия. Тези два въпроса са от основно значение и за тях ние ще продължим да следим осъществената дейност, така че всички ползватели да остават доволни. Сега, може би няма да имаме първи патент преди изборите през 2014 година, но се надяваме, че вие ще подкрепите издаването на тези патенти за всички европейски ползватели съобразно новите правила при първа възможност. Благодаря. Сега давам думата на председателя на специалната комисия, специализирания комитет. Благодаря ви, благодаря господин председател за това, че ни давате възможността да говорим днес пред вас за основните неща, свързани с пакета за, един, за единния патент. Първо ще говорим за защитата на пакета за единния патент, а след това ще ви разкажа тук къде сме стигнали, особено по отношение на създаване на нашия комитет и нашия график. Както знаете, Идеята е този патент да се дава от патентния офис на патентна служба на Европа в съответствие с конвенцията за патентите, което дава възможност да помогнем с помощта на разписаното в регламент 1257. Регламент на Европейския съюз 1257 определя приложното поле на правомощията на е, съда е, за единния патент. В този контекст новият регламент предвижда участващите държави членки да дадат на Европейското патентно ведомство задачи, свързани с единния патент. Член 9 алинея 2 от регламента вменява и задължения на участващите държави членки за създаване на специален комитет в Европейското патентно ведомство. Участващите държави членки отговарят за надзора на административните задачи, за това, че това ще бъде част от работа на ведомството. Те определят и таксата за подновяване, както и за разделяне на съответните отговорности и права на 25 държави, които участват. На 20 март 2013 беше създаден съответния комитет. Както казах, тогава на 20 март беше първата среща на нашия комитет. От тогава насам ние сме имали 4 срещи. На 29 май, на 25 и 26 юни, на 9 септември и на 30 октомври. На 10 и 11 декември ще се проведе следващата ни среща между март и юни основно се фокусирахме върху институционалните въпроси, създаване на, комисия, на комитета, неговия състав и приемане на процедурните правила. В съответствие с регламента на Европейския съюз, в този комитет има представители на 25 участващи държави членки и комисията участва като наблюдател. Освен това, могат да участват като наблюдатели и неправителствени организации, които представляват ползвателите на патентните услуги, най-вече бизнеса и а, патентните служби. Първия въпрос по същество, който разглеждаме, е свързан с защита на единния патент. Този проект от документ е най-вече свързан с процедурата, която ще се използва от Европейското патентно ведомство. При изпълняване на всички задачи, които държавите членки ще му възложат в съответствие с регламента на общността. Останалите административни процедури, например внасяне на документите, плащането на таксите и вписването в регистъра за защита на патента. Дискусията в, в патентния комитет включва и многобройните коментари, които ние сме получили от всички заинтересовани страни. Бъдещите ни срещи ще бъдат посветени на разглеждане на тези проекто процедурни правила, преди да бъдат прияти. Други неща, с които се занимаваме, е с начина по който ще бъдат изпълнени изпълненията на регламента. Ще започнем дискутиране на финансовите и бюджетни аспекти. Това засяга най-вече таксата за подновяване на единния патент – разпределяне на годишните приходи между участващите държави членки, но също така и бюджетните аспекти, свързани с административните дейност на ведомството, както и администрацията и схемата за компенсация при превода на, на отвореното заявление за патент на всички официални езици. На срещата през октомври бяха обсъдени три отделни въпроса. Първо, ставаше въпрос за статистическата информация за потвърждаване и начина на поддържане като практика на европейския патент. Нещата, които ще се случат на национално ниво в 205 участващи държави членки. Втората презентация беше по-перспективна. Ставаше въпрос за моделиране на финансовите фактори, които трябва да бъдат взети предвид при а, възможността за използване на патент или един европейски патент. Гледахме каква е, какви са разходите, свързани с класически европейски патент и единния патент бяха взети предвид различни економически фактори, така както ги представиха определени членове на комитета. Също разгледахме и схемата за възстановяване на разходи при писмен превод за превеждане на патента на официалния език на съответната държава членка. За момента са обмислени различни практически варианти за изпълнението на тази компенсационна схема. Например, кога ще се подава искането за компенсация? Тогава, когато се подава заявлението за патента или тогава, когато патента вече е издаден, беше разгледана и възможността да имаме единна ставка за компенсация или пък да имаме компенсация за плащане за страница. Тези бюджетни въпроси всъщност ще започнат да се прилагат от 2014 година. Що се отнася до графика на този специален комитет, мога да кажа, че нашата работа ще върви паралелно с работа на подготвителния комитет за създаването на единен патентен кодекс. съда, единния патентен съд трябва да влезе, да започне да работи от 2015 година, от началото на 2015 година, така че ние смятаме, че трябва да приключим работата си съобразно това. И нашата пътна кратка, пътна карта, извинявайте, според нашата пътна карта ние ще приключим своята работа до юни 2014 година. В заключение мога да кажа, че до края на 2013 година можем да очакваме ние да сме разгледали всички институционални аспекти, състав, с, е, учредяване, и процедурни правила, а до края на 2014 година ще сме финализирали първите правила за защита на единния пакет. Ще сме обсъдили и финансовите и бюджетни аспекти на защита на единния патент. До началото на 2014 ще, под, извинете, в началото на 2014 ще започнем своята работа, за да можем да приключим до юни 2014 година. Надявам се, че с това съм ви запознал с работа на специалния комитет. Благодаря ви за вниманието и оставам на ваше разположение, ако ви е необходима допълнителна информация. Благодаря много за това обстойно изказване. А сега преминаваме към госпожа Марго Фриолингер за ролята на Европейския патентен офис. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, няма да задълбавам твърде много, за да не покривам изказването си в голяма степен с изказването на председателя на изборния комитет. И така, ние се обръщаме към а, участващите държави членки с молба да поверят редица задачи на Европейския патентен офис. Това не е европейски е, европейски регламент. Не това а, повелява европейския регламент. Ние се обръщаме с молба към тези държави членки и те а, имат възможност да го направят, защото това е предвидено в Европейската конвенция за патентите. Сред тези задачи са, например, приемането на а, а, моби за защита на а, европейския патент, обработката на тези молби, регистриране в рамките на регистъра, също така, както вече беше споменато от председателя на изборния комитет, схемата за разпределение на таксите и поемането на превода. Ние ще извършваме тези дачи не индивидуално. Регламента изрично предвижда, държавите членки да осигурят управлението и надзора на тези задачи в Европейския патентен офис, ведомство и това е задача на изборния комитет. И освен това, решенията на Европейския патентен офис подлежат на обжалване в единия патентен съд. В това отношение Единият патентен съд, който е граждански съд на държавите членки, който се занимава с а, производства от частни страни а, в а, резултат на решение на а, Европейския патентен офис. В това отношение е, Единния патентен съд има роля на административен съд. Е, Европейския патентен офис вътрешно в момента подготвя прилагането от техническа гледна точка, защото имаме, да речем, необходимост да изградим нова информационно-технологична система, за да въвеждаме мобите за защита и цялата работа като задачи в регистъра. Трябва да създадем този регистър и както вече беше пояснено от председателя на изборния комитет, всичко трябва да бъде подготвено и а, готово да влезне в а, действие достатъчно време преди началото на работата и съответно нашия крайен срок е а, юни 2014 година. Също така предстои уточняването на редица технически подробности по отношение на процедурите в Европейския патентен офис, тъй като Европейския регламент пояснява общите принципи и критериите на процедурите, но техническите подробности предстои да бъдат уточнени. Например, ако имаме заявление за защита с европейски патент, което се подава твърде късно. Пропуснат е срока от един месец. Може ли това да бъде възстановено, да бъде коригирано? Ако има, да речем, някои други критерии, на които не се отговаря, да речем, няма превод в достатъчно кратък срок, трябва ли все още да се би, били било било възможно да се приеме по-късно? Може ли да се отстранят някои от тези нередности? Всички тези технически въпроси предстои да бъдат уточнени и а, те ще бъдат обект на а, технически средства а, и правила, а, които в момента се обсъждат в изборната комисия и също така подлежат на консултация с а, нашите а, а, наблюдатели от страна на ползвателите, сред които са и Бизнес Europe. Идеята ни е да подготвим а, система, която да бъде ефикасна, ефективна и да не е скъпа. Ще използваме а, наистина всички усилия, а, за да а, постигнем всичко това. А, важността на пакета вече беше а, подчертана от Европейската комисия, ние предлагаме за тези административни процедури, които изискват въвеждането на защитата на европейско равнище, да няма такса. Това да бъде безплатно за притежателя на патента. Други технически подробности също предстои да бъдат уточнени. схемата за компенсация. Председателят на комитета вече спомена някои от въпросите, но има и други въпроси. Спомняте си обсъждането за тази система, дали трябва да бъде ограничена само за малките и средни предприятия и обществените институции, индивидуални а, индивидуални притежатели на патента? Трябва ли да изискваме а, някакви доказателства от а, авторите на тези патенти или а, някакви допълнителни условия да поставяме или да имаме някаква по друг начин организирана система. Това са все въпроси, които в момента се обсъждат. Направили сме а, предложения. А, Предложили сме варианти на държавите членки и все още предстои решение. Искам обаче да направя няколко бележки по а, един отделен въпрос, все пак свързан а, с всичко това, а именно програмата ни за машинен превод. Наличието на а, висококачествен машинен превод на всички европейски езици е много важен компонент – за намирането на окончателния компромис по отношение на приложимото по отношение на превода. И така в Европейския патентен офис сме направили особено силно усилие да въведем тази програма. Имаме машинен превед, превод от а, и на английски а, към а, всички почти а, европейски езици, освен трите а, балтийски езика и а, хърватски, а, за нас са много важни а, аспекти, свързани с превода не само от гледна точка на самия превод, но също така и качеството на политиката за патентите. И освен за европейските езици, сме разработили основа за китайски, японски, корейски и руски. За да ви дам още представа за важността на машиния превод, около 10 000 заявки за превод получаваме дневно за машинен превод. Те са а, достъпни за всички а, безплатно, само с кликане на мишката и 40 000 а, заявления имаме от немски на английски, 15 на месец от френски към английски и също така няколко а, хил, хиляди от английски към италиански, английски към испански и дори български и румънски, а, което инициирахме съвсем наскоро. Имаме няколко стотин, стотин вече заявки за превод на месец. Това ви дава една представа за важността и интереса към този машинен превод. Обедени сме, че качеството на машинния превод ще бъде такова, че след няколко години ще можем да изведем от употреба допълнителния превод, който сега в преходния период период трябва да бъде предоставено от автора на, от притежателя на патента и по този начин ще постигне много сериозно намаление на разходите. Благодаря ви много за вниманието. Много ви благодаря, госпожо Фрюлингер. Сега Пол Ван Бъкеринг, председател на подготвителния комитет за единния патентен съд. Благодаря. Аз ще е, припомня подобно на е, колегата, е, който първи се изказа за важното значение на вашата комисия в приемането на тази система. Със сигурност е интересно за вас да чуете докъде сме стигнали след година. Значи, държавите, които искаха да създадат единен патент, искаха да създадат и единен патентен съд. Нашият комитет е създаден с цел подготовка на изграждането на този съд и за тази цел на 26 март тази година имаше учредително заседание малко повече от месец след подписването на споразумението от първите държави, ангажирали се с създаването на съда. На първото заседание е, беше избран председател, заместник-председател на комитета. Беше решено, че в началото на 2015 година е добре да се възприеме този срок като амбициозна, но реалистична дата за започване функционирането на съда. До днес подготвителният комитет е провел три заседания, където е приел своята пътна карта, започнал е разработването на процедура за предварителен подбор на бъдещите съди. Съда започна да е публично допитване за, върху проекта на процесуалните правила и е, раз, е разисквал финансирането на разходите в подготвителната фаза. Комитетът е разпределил работата си в пет области, всяка от тях има координатор и за всяка има подгрупа от договарящи държави, които работят детайлен обзор на подготвителната работа може да бъде намерен в пътната карта на комитета, съгласувана на второто му заседание. Има специална веб страница www.unified-patent-court.org. Цел на комитета е да направи така, че съдът да започне да функционира в началото на 2015 година. Това означава, че ще се нуждаем от достатъчно опитни съди, от достатъчно персонал, правна и финансова уредба, достатъчно съоръжение и оборудване, както и система за електронно деловодство и управление на делата притежателите на патенти, които желаят да не се ползват от системата, ще имат възможност предварително да регистрират отказа си. Изготвянето на правилника за дейността или процесуалните правила е най-неотложната и мащабна задача на правната група. Е, тук се разискват създаването на Център за арбитраж и медиация, удостоверението за патентните адвокати, тарифата, правилата за деловодството, за правната помощ. Работната група за финансовите аспекти пък изготвя проекта на финансови правилници, проекта на бюджети за първите години от функционирането на съда, проекто правила за вноските на договарящите държави. Що се отнася до заплатите и пенсионните схеми, в момента мислим дали да не ги възложим на външни изпълнители. Групата по информационни технологии се занимава с електронното деловодство и електронната система за управление на делата. Тук има различни е, възможности. От създаването на специално разработена система в едната крайност на спектъра до стандартизирана, предлагана на пазара, напълно готова система, която може да се използва и в друг контекст. Един обещаващ подход е създаването на система в облак, което би свело до минимум разходите. Комитетът планира да вземе решение за това по какъв път да тръгне още тази година. Що се отнася до оборудването, евентуалните помещения за различните отделения на съда се търсят в момента от приемащите държави членки. Работната група се опитва да систематизира разходите, които ще бъдат поети от страните, приютяващи съответното отделение както и да разработи минимални спецификации за отделенията. Разбира се, наличието на достатъчен брой високо квалифицирани съдии е от ключово значение за успеха на единния патентен съд. Работата в групата човешки ресурси и обучение е свързана с изготвяне на приоритети за подготовката на първите кандидатури при тези си задачи групата човешки ресурси и обучение се подпомага от съвещателна подгрупа, създадена от опитни, действащи или бивши членове на апелативни отделения или върховни съдилища или бивши адвокати с призната компетентност в патентното съдопроизводство. Тази съвещателна подгрупа ще даде съвети и за квалификацията и опита на кандидатите и ще създаде изискванията за тяхното обучение. Подготвителният комитет е започнал процедура на предварителен подбор, като се е обърнал към потенциалните кандидати с молба за заявяване на интерес – тези кандидати могат да работят бъдеще както на непълно, така и на пълно работно време и трябва да наберем както съди с правна квалификация, така и е, съди и съдебни сътрудници с техническа квалификация. Обучението за съдиите с правна квалификация ще се състои от курсове по патентно право и патентно съдопроизводство. Евентуално те ще включват симулационни процеси и стажове в отдавна съществуващи патентни съдилища, както и курсове по споразумението за съда и неговите процесуални правила. Що се отнася до съдиите с техническа квалификация, обучението, което ще им предложим, ще се състои от основни основните понятия на патентното право, свързани с валидността и основните понятия на гражданското производство и ще включва обучение по споразумението за съда и неговите процесуални правила. Разбира се, и за двете категории съдии ще предложим езиково обучение. Както бе казано вече, във всички договарящи държави се извършва подготвителна работа за ратифицирането на споразумението. Австрия вече е ратифицирала това споразумение, като е депозирала ратификационния си инструмент на 7 август тази година. Споразумението дава възможност на договарящите държави да създадат местни или областни, респективно регионални отделения на единния патентен съд, като в различните държави на различен етап се намира вземането на решение по този въпрос. В заключение, още много остава да се направи, но може да се каже, че работата на подготвителния комитет се движи в установен коловоз и вече първите резултати са на лице. В общи линии работата на комитета се радва на добър прием сред практикуващите специалисти и потребителите и мисля, че е изключително окоръжаващо това, че се работи по тези въпроси от колеги от множество договарящи държави. Така нашият проект придобива истинско европейско измерение. Благодаря за вниманието и оставам на ваше разположение за отговор на въпроси. Благодаря ви много. Господин Ван Бойкеринг. Наистина сте се заели с една основна задача и сте се занимали с всичко, което е необходимо за това. Сега ще се преминем към групата, правната рамкова група. Ще поздравя председателя. Благодаря. Нашия екип в подгрупи разгледа различни правни въпроси, свързани с изпълнението на патентния пакет. Част от това са процедурните правила за съда, правната помощ, удостоверението за, представи, за представяне на европейските патентни юристи. Това всъщност е, е основната ни дейност. През май 2013 получихме един документ. Подготвителният комитет работи до ранния септември. Получихме много документи, свързани с работа на различни юридически организации и университети, така че нашата идея беше да разгледаме всички тези документи с позиции и е, в е, началото на 2014 година екипа, който отговаря за правната рамка, ще започне изслушване и се надяваме, че до септември ще имаме вече обновен вариант на този документ, който надявам се ще посрещна одобрението на съответната група. Нещата, които казвам, са в свой собствен капацитет, защото все още всички тези дискусии текат. Не искам а, да се спирам на конкретни неща прекалено много. Що се отнася до процедурните правила? Първо, всичко се основава на член 41 от UPCA – Процедурните правила, разбира се, трябва да съответстват на самото споразумение. Става въпрос за споразумението за единния патентен съд. Разбира се, има процедури, които трябва да, за които трябва да постигнем съгласие. Трябва да има справедливо изслушване, трябва да има публично производство, Страните трябва да имат право да бъдат изслушани, трябва да се установят правилата за представяне на доказателства и така нататък. Що се отнася до юрисдикцията на единния патентен съд, в регламент 1215 се разглежда тази юрисдикция, както и други правила, и това е свързано с признаването и налагането. Това е което се взима предвид. Що се отнася до процедурите, до производството, извинявайте, имаме три, степено производство, което включва устно изслушване. Що се отнася до доказателствата, доказателствената тежест и така нататък. Съдът може да поиска да се представят доказателства може също така да се изиска иземване на активи, като всичко това се прави с цел да се спазят разпоредите на директива 8 от 2004 година, ако правилно чухме. Всички действия за самото отхвърляне вече са разгледани. Съда може да използва своите собствени правомощия, за да реши да има съвместна процедура или също така може да има разделни производства, прекратяване на производството. Когато става въпрос за обжалвания, такива могат да се правят. Като цяло, обикновените процедурни решения могат да бъдат обжалвани. Вече споменах няколко от разпоредбите в споразумението, някои от тези постановки, но мога да ви кажа и за други. Така както аз виждам нещата, поставена е много добра основа за създаването на ефективни и справедливи производства, което с течение на времето ще доведе до взимане на правилни решения и ще предостави правна сигурност на страните. Струва ми се, че това е, се базира на нашите правни традиции. Що се отнася до самите подробности, все още има какво да се изглади, но като цяло това, което се предлага, се приветства и ако можете да видите от нашия документ, нещата вървят добре. Що се отнася до проекто процедурните правила, в производството се разглеждат пет различни етапа. Първо, Имаме трите етапа на производството за всяко действие. Трябва да има писмено внасяне и след това ще има докладче, който с помощта на това производство ще подготви устното изслушване. Когато стане въпрос за изслушването и представянето на доказателство под председателството на съответния съдия. В решението може да се каже, че ще има изпълнение на мярка, която ще бъде свързана с финансова или друга гаранция. Когато става въпрос за правилата, които се отнасят за доказателствата, то тогава съда има правото да се произнесе по отношение на доказателствата. Ако има спор, правилата за разрешаване на спорове са разписани. Когато става въпрос за свидетели, те могат да представят писмени показания, но също така могат да бъдат изслушани и в съда. Когато става въпрос за временни мерки, има процедури, които съществуват. Имаме писмена и устна процедура, но и двете се случват в по-къс срок. Когато става въпрос за временните мерки, това е в компетенция на съда и той взима решение след като изслуша страните. Може да се изисква представянето на гаранция в случай, че има присъдени щети и също така в изключителен случай може да се пристъпи към изслушване при отсъствие на другата страна, що се отнася до обжалване на решения и възможните сценарии в този случай. Няма да навлезам в подробности, защото времето е напредва, но искам само да ви спомена част пета, която съдържа общите разпоредби и в която са покрити всичките тези етапи, представянето на страните, как може да протече производството, как се изчисляват крайните а, срокове, намеса при налагането на патент, съдебни такси и правна помощ. Всички тези неща са покрити в проекта документа, който ние сме изготвили и мисля, че тук мога да приключа. Надявам се, че ви запознах най-общо с нещата. Благодаря, господин Каршон. Сега давам думата на следващия оратор. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на а, вашата комисия, самата, самия факт, че сме тук сред вас, а, се дължи на важно, именно на вашето решение, а, вашата решимост а, да се приеме необходимото в нашите задачи. Вие разработихте член 5 от регламента, където ясно се разработват необходимите задачи. Патент и Übersetzungsverordnung. Interessanterweise der Kampf um den за привременната мярка, всичко необходимо свързано с преводите. Всичко, което а, имаме като класически европейски патенти, ще продължи да бъде осъществявано и в рамките на новите структури. Нашата комисия вече е а, предложила 15 последователни версии на правилника, така че а, определено а, можете да знаете, че сме разгледали а, темите от всички страни и то не веднъж. Все пак а, фазата, етапът на консултации беше много полезен, той току-що беше приключен и смятам, че основните плюсове от него бяха, че заинтересованите страни за първи път разгледаха наистина отблизо споразумението и проекто правилника и като резултат разбраха, че има много повече ползи, отколкото те първоначално са подозирали или по-точно са се страхували. По време на подготовката а, чухме наистина много преувеличени възражения и повечето от тях вече са отразени и сега основната задача е да се разработи един балансиран правилник, който е балансиран както по отношение на едната, така и на другата страна. 110 предложения за изменения сме получили. Всъщност 110 различни писмени коментари, 20 от тях идват от а, а, частния сектор, а, предприятия, 10 от тях от Съединените щати. Те а, смятат, че а, тях а, също ще бъдат повлияни от а, патентното право в Европейския съюз. 22 бизнес асоциации, отново от областта на информационните технологии и фармацевтичния сектор. 15 асоциации в областта на а, а, патентите, а, 39 от правни кантори или юристи, 11 от е, индивиди, отделни лица и 3 от съдилища и други организации като университети и така нататък. Тоест 600 е, отделни е, предложения. Аз работих по тях включително до тази сутрин и съм изяснил моята позиция. Основните моменти на три искам само да се спра днес. На първо място при временните мерки от страна на съда. Най-вече от информационно-технологичния сектор и мобилните оператори коментарите идват от тях, най-вече от Съединените Американски щати. Мисля, че над 15% от оплакванията, жалбите в Съединените щати могат да бъдат проследени до троловете. Така че тролове или а, лица, които нямат а, а, реална дейност, но са притежатели на патенти. Те имат достъп до а, такива мерки от страна на съда. Възможно е това в Съединените Американски щати, защото няма права за собственост няма а, възможност за определене на тези права и в правилника тези а, големи корпорации като Google и подобните искат да ограничат а, заповедите за възпиране по отношение на а, и възможността на съдилищата да ги налагат. Те искат единствено да се налагат подобни заповеди за действащи а, компании, да няма възможност за привременни мерки. Също така схемата за а, разширяване на обхвата и включването на малките генерични производители, а именно, а, именно такива малки и средни предприятия също да бъдат обхванати от привременните, от мерки. А, трябва да се а, отчетат всички тези разнообразни и разнопосочни а, всички тези разнопосочни доводи трябва да се приложи именно член 3 от директивата, където се казва, че трябва а, наказанията да бъдат а, съразмерни, ефективни и а, възпиращи. А, но е различна ситуацията в Европейския съюз. В Европейския съюз съществува правото за привремена мерка, коя, мярка, която да бъде наложена от съдилището. Това са процедурни гаранции, които съществуват. Нека направя едно резюме. Има редица а, гаранции, а, а, мерки а, в, предвидени в а, самия а, правилник, а, различни а, мерки за възстановяване на щети а, също така задължение на, за различните страни за поемане на разходите. Втория момент, на който искам да се спра, са а, това разделение между производствата а, за нарушение и за отмяна. И това дава възможност на различните е, състави да специализират. Това е особено спор момент с нашите британски приятели. Виждаме и опити да бъде е, отново поведена тази е, битка, която вече беше спечелена или съответно загубена в първоначалните дискусии. Нека обаче бъда кратък в това отношение. Идеята а, задачата тук е да се ограничи възможността за прехвърляне на централния състав. Също така целта е да се създаде правна помощ, която да дава възможност за разглеждане на а, апелативен съд а, при а, въпросното раздел, разделяне. И а, на трето място тук а, имаме и а, възможността. Третата голяма тема, която искам да засегна, е свързана с възможността а, за невключване от самото начало винаги като че ли чувахме като коментар, а, нека изчакаме и да видим, ако проработи съда, да се включим по-нататък. Това обаче няма как да стане. Заинтересованите страни започват да разбират, че би било а, от а, интерес за тях да се доверят на този нов съд по редица причини. На първо място, споразумението въвежда много високо ниво на хармонизация и на второ място едно решение на съда може да бъде приложено при всички страни, във всички държави. Това е част от споразумението и в член 34 и в член 82 самото а, споразумение вече създава един малък единен пакет. Предприятията и а, техните съветници разбират, че има рискове в а, отказа от включване от самото начало. Има капани а, и а, минуси, така че наистина а, много добре трябва да се помислят а, дали действително се възмо... възползват от тази възможност за не включване. Така че ще разгледаме подробно тези 600 различни предложения и ще ги предадем нататък. Благодаря. Председателят. Сега ще изслушаме господин Тиери Сюор от Бизнес Юръп. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Всъщност, изслушвайки професор Тилман, може би разбирате колко трудно е да бъде представляван секторът, този бранш тъй като различните заинтересовани страни имат различно становище по различни въпроси. Някой път в зависимост и от това, от коя държава членка са. Значи, е, когато е, се подготвях, ми задаваха въпроса какво ще кажете. Естествено, не съм отговорил на него. От миналото заседание стана нещо много важно. Този документ бе обнародван. Економическо проучване е обнародвано през септември от ОХИМ и Европейското патентно ведомство. Много важна картина обрисува то за нас. Преди интелектуалната собственост беше въпрос на това дали вярвате в нея или не. А сега тук са изложени факти, цифри, всичко разбира се може да бъде успорено. Няма економическо проучване, което да не може, но поне то съставлява основа за разискване в бъдеще. Важно е то да бъде видяно, да се види какво можем да извлечем от него като пулки. Има цифри за създадените работни места, за дела в износа и така нататък. Сега, връщам се на нашия патентен съд. И е, неговата роля за единия патент. Мисля, че това е много важна стъпка за Европа, за европейските дружества. Смятам, че е много важно в бъдеще ние да получаваме същата защита, каквато получават нашите американски приятели или нашите японски или китайски приятели. Те имат достъп до защита на поносима цена. Това е много сериозна задача, която трябва да донесе полза на бранша. Но ние тази полза ще я осъществим, ако можем да си позволим цената на единната патентна защита. Вече знаем, че поради високите цени съществуват някои дубки в защитата, от които проистичат много отрицателни последици не може да се ползва защитата пълноценно. И именно през тези дупки навлизат продукти, произведени в нарушение на правата на интелектуална собственост. Най-важният компонент е, в цената ще бъде таксата за поддържане на патента. И най-вече таксата за подновяване. Член 12 от регламента дава насоки за участващите държави членки и на специалния комитет, но това са общи насоки, според мен недостатъчно прецизни. Има трима основни субекти тук. Европейското патентно ведомство, държавите членки и изобретателите, новаторите. Това, което не е ясно, е как тези различни интереси ще бъдат съчетани. Това е много трудно. По отношение на Европейското патентно ведомство, явно има общо съгласие, че допълнителните административни разходи, проистичащи от новата възложена му задача, трябва да бъдат обещетени, така да се каже, и да не се поставя под заплаха общият бюджет на ведомството. Но освен това, истинско истинския проблем се крие другаде. В очакванията на държавите членки за ползите, които те по-отделно и заедно могат да извлекат от новата система. Просто казано, колкото повече те искат да получат от новата система, толкова по-малко ползи тя ще донесе на изобретателите и на конкурентоспособността на Европа. В крайна сметка въпросът ще бъде – дали новата система е създадена за да подобри положението на изобретателите в Европа или за да увеличи приходите на националните патентни ведомства? Този въпрос трябва да получи отговор. Да бъдем наясно. Този въпрос може да ни препъне по пътя ни към бъдещата единна патентна защита. Нека сега се спра на съда. Вие споменахте въпроса за изключването от системата по своя воля или включването в нея. Колегите точно за това ме питаха какво ще кажа. Ще кажа. Включването или изключването? Не, не, няма да дам отговор. Генерират разходи. Някой трябва да плати за това. И въпросът е, всички ли искат да плащат, за да генерира ползи системата? Или някой друг ще плаща? Трябва да говорим за разходи, а не за разходи плюс, така че да се, да се сведе до минимум отражението на финансовите въпроси върху бъдещата работа. Сега, проектът и проектите, свързани с съда, наистина са вълнуващи, защото ще има единна правораздавателна система с единен съдебен орган, единно обучени съди, единно производство и решенията на този съд ще имат действие на територията на целия съюз. Това е много голямо предизвикателство. Въпреки, че в държавите членки има натрупана доста положителна практика. Все пак Говорим за изцяло нов орган, който трябва да започне да функционира преди влизането в сила на целия пакет. Пете работни подгрупи, които бяха споменати, ще свършат много важна работа и за това ние очакваме резултатите от тази работа, за да ги коментираме. Всъщност, е, има такива възможности чрез механизмите за допитване – и виждаме, че вече се проявява интерес и се дават становища. Значи, доколко съдиите ще имат контрол върху всички фази на производството? Е, това е важен въпрос. Много анализатори а, са на позиция, че прекалено а, висока степен на правомощие се дава на съдиите. А, тук има различни потребности на браншовете, различни традиционни системи и подходите са доста различни в отделните държави членки. Това вече чухме при някои от предишните изказвания. Всъщност огромна е задачата на подготвителния комитет и неговите подгрупи. Просто не трябва да се вторачваме в отделните дървета и да не виждаме гората – все пак не бива да забравяме Парижката конвенция и ТРИПС, от които са основните международно-правни актове в областта на защитата на интелектуалната собственост. Съдът ще бъде толкова добър, колкото са неговите съдии. Концепцията за единен съд от самото начало зависи от това в него да бъдат назначени опитни съдии. Това е повече от всякога най-важното условие за успеха на съда и за неговата полза за европейската економика. Нека бъда съвсем откровен. Няма причина да се изключват компетентните и опитните съдии от всички участващи държави членки, но е много важно да не попаднат в съда недостатъчно квалифицирани съдии или компетентни съдии. За това трябва максимално бързо да се организира процесът на подбор и обучение. Чухме, че той вече започва. Обучението от основно значение, включително и обучението по езикови познания, така че да се водят максимално рационално съдебните заседания. Много пъти казваме, че не трябва да се забравя това, което стана с е, Европейското патентно ведомство. Дали ще бъде възприета германската или британската система? Това се обсъждаше надълго и на широко, когато го създавахме. Тук не трябва да допускаме да става същото и при единния патентен съд. Когато говорите с е, съдиите, имате усещането, че е, някои съдии проявяват е, така нервност, когато е, става дума за новата система на съда. Те не трябва да градят германска или френска или британска система. Това е напълно нова, уникална система. Може би съм прекалено голям оптимист, но все още си мисля, че в крайна сметка ще постигнем това. Искам само да ви припомня нещо казано от Анатол Франс. За да извършите нещо, трябва не само да действате, но и да мечтаете. Не само да планирате, но и да вярвате. Аз и мечтая, и вярвам. Благодаря ви. Благодаря ви. Вие. Извинете, ние като групата по правните въпроси бяхме похвалени от експерта, което е чудесно. Моята първоначална реакция е, да, много съм доволен от това, което чух и приемам, че някои от нашите колеги биха могли да имат въпроси. За това сега започваме с частта, в която ще задаваме въпроси, ще получаваме отговори. Всички ли са доволни? Чудесно! Какво повече бихме могли да искаме? Явно няма въпроси. Auffassung zum Patent, die werden wir auch nicht mehr ändern. Das ist so. Gut, сега имаме, имахте възможност да зададете въпроси по същество, но няма такива. Искаме да ви благодарим сърдечно на всички, които се изказаха днес. Искаме да ви пожелаем всичко най-добро във вашата работа. И когато вашата работа приключи, когато дойде времето, можете да дойдете отново тук пред нас и да ни кажете какво се случва по по отношение на изпълнението. За момента нещата са в развитие, но те ще се случат. Благодаря на всички за това, че отделихте от своето време и дойдохте тук. Сега ще направим една съвсем кратка пауза. Чакаме госпожа Комика, за да дойде за следващата част от нашето заседание. Ще продължим работа в 5 часа.